Председателят. Скъпи колежки и колеги, откривам заседанието. Обявявам заседанието, прекратено на 18 декември 2008, за възобновено. На всички вас, скъпи колежки и колеги, бих желал да пожелая успешна нова година, успешна 2009 година. Да се надяваме, че ние ще постигнем по-голям напредък е, по отношение на обединението на Европа. Нека да се надяваме, че ще можем да насърчим е, мира в света. Позволете ми да започна с едно обращение. Скъпи колежки и колеги, председателският съвет е, ме помоли да из прочета декларация във връзка с ситуацията в Близкия изток, като в четвъртък, заедно с външния министр на Чешката република, господин Шварценберг, ще проведем дебати по тази тема. Това все още не беше Сигурно, когато обсъждахме нещата на председателски съвет, тъй като господин Шварценберг ще трябва да отпътува още същия ден и за Южна Африка, но сега му благодаря много за е, готовността да участва в нашите разисквания. Скъпи колежки и колеги, докато ние в началото на новата година се събираме за поредната пленарна сесия в е, Близкия и Средния изток умират хора. Никой от нас лично не отговаря за всичко това, което става там, но същевременно е, всеки от нас, е, предполагам, че и с вас се случва същото, е, има усещането за дежавю, за нещо, което вече многократно е виждал. От името на Европейския парламент бих желал да изразя е, моето голямо съжаление за ескалацията на конфликта в Газа между Израел и Хамас. Казвам го съвсем категорично и определено. Неприемливо е страданията на населението да продължават, е, да продължава използването на сила и е, да продължава и обстрелването на конвои на Обединените нации. До кога до кога ще наблюдаваме е, как се извърта нагоре спиралата на военната сила е, и до кога ще чакаме разума да наделее? Незабавно трябва да се прекрати използването на сила от двете страни. Абсолютно неприемливо е и трябва много остро да бъде разкритикувано е, това, че Хамас е, обстрелва израелски градове с ракети. И също време, но не бива да забравяме, че Хамас беше именно организацията, която прекрати примирието, която сложи край на примирието. Внимание заслужава естествено и въпроса за съразмерността на реакцията и на средствата, които се използват и от другата страна. Всички хора в Близкия изток е, имат право на свое човешко достоинство и това право е еднакво за всички. Всички хора е, на тази земя са еднакви, така както е записано в е, е, Американската конституция и в конституцията на всички наши държави би трябвало да допринесем за преодоляване не само на проблемите в момента, в краткосрочен план, но и за установяването на дълготрайно примирие. Всички решения, които се базират на военни аспекти, според мен са обречени на неуспех. Трябва да се търси политическо решение, а това означава преди всичко да извлечем полка от е, провалили ли сте се до този момент опити да посредничим. Казвам е, това именно с мисълта, че на нас ни е необходимо дълготрайно примирие. Разговарях по телефона с е, президента Шимон Перес, разговарях и с е, министър-председателя на Палестинската автономия и естествено също с е, върховния представител на Европейския съюз за, по въпросите на сигурността и външната политика Хавиер Солана, който много дълго прекара в този регион. Разговарях и с заместник-председателите на Парламентарната асамблея на Съюза Европа среди земноморски страни. Разговарях и с италианския председател на парламента както и с господин Мустафа Манцуни. Във всички тези разговори посочвах съвсем категорично, че Европейският парламент изцяло подкрепя исканията, които бяха формулирани от съвета на министрите от името на Европейския съюз. А също и резолюцията на Обединените нации от 8 януари тази правно обвързваща резолюция, скъпи колежки и колеги, резолюцията на съвета за сигурност, при която американците се въздържаха, тази резолюция, за съжаление, не се взима предвид и от двете връждуващи страни, от Израел и от Хамас. Незабавно трябва да се стигне до е, примирие, до прекратяване на огъня на първо време, а след това и до трайно примирие, с е, активното участие на всички страни. Трябва да гарантираме условия, така че Организацията за е, беженците от Палестина на ООН да може е, да доставя хуманитарна помощ не само в рамките на 3 часа дневно. Връждуващите страни, които не уважават неутралитета на е, всички е, сътрудници на тази организация всъщност нарушават международно правните норми. Единствената основа за дълготраен мир е решението на двете държави Израел и Палестина като суверенни държави с техните сигурни, твърдо установени граници. Умерените арабски партньори, всички участници в конфликта, е, Близкоисточния квартет, е, би трябвало да се постараят колкото е възможно по-бързо да се намери път изход от кризата, да се стигне до помирение между а, палестинските сили, преди всичко и между Палестина и Израел. Ние многократно сме се опитвали а, да подпомогнем установяването на мира в Близкия и Средния изток. Независимо от активните усилия в последните седмици, и независимо от е, финансовата помощ и от е, много активното ни участие при воденето на преговорите, имам предвид цялата световна е, общност и Европейския съюз, ние трябва да продължим с тези активни усилия. Защото в противен случай ще се стигне до нова ескалация на конфликта. За съжаление, хората много често мислят краткосрочно. Да, незабавно прекратяване на огъня е необходимо, незабавно изтегляне на израелските сили е необходимо, така както това се е, поставя като искане и в резолюцията на съвета за сигурност. Но същевременно опитът ни показва, че Близкият изток сам не може да се справи с е, конфликта. Би трябвало да се търси с помощта на международната общност дълготрайно решение на проблема. Така че горчивите спомени за трагичните събития през последните десетилетия да не слагат отпечатъка си върху взаимоотношенията между страните в тази регион и през следващите десетилетия. Ние би трябвало да поемем е, всичко, което е по силите ни, да предприемем всичко това, което е, зависи от нас, за да е, осъществим френския план за един международен механизъм за помирение в е, Близкия изток и най-вече да се прекрати с контрабандата на оръжие. Същевременно всички е, ние знаем, че е, отдавна вече сме казали, че сме готови да се ангажираме именно с е, осъществяването на един такъв план за действие. Нека обаче да напомня, че мълчанието на оръжието в никакъв случай не бива да бъде краткосрочно и че гаранции за едно дълготрайно примирие все още няма. Но сигурността трябва да бъде гарантирана по еднакъв начин и в еднаква степен и за палестинци, и за израелци. Ето това е всъщност основата за постигане на едно дълготравно е, мирно решение. И това е, би трябвало да бъде целта на всички наши усилия. В миналото много често е, сме формулирали като цел мира, не само готовността да се стремим към мир, а желанието да сключим мир, ето това би трябвало да бъде нашата цел, но независимо от това, че тази цел ни е отдавна позната и тя е, е наша цел, тя е в основата на всички наши действия, оръжието все още не мълчи там. Спомняте си, че миналата година бе е, година на междукултурния диалог – ние смятахме тук в Европейския парламент, че това ще бъде годината на надеждата, че ние ще можем да поставим акцент върху междукултурните отношения и че е, мирното съвместно съществуване между отделните културни общности не е нещо, което се разбира от само себе си, а че би трябвало да бъде резултат на активни усилия от страна на всички нас. За съжаление, виждаме, че екстремисти, фундаменталисти се стремят не към мир, а продължават да тласкат напред спиралата на конфронтацията. Трябва непрекъснато да повтаряме и да се стремим към диалог, към преговорите, защото това е изхода от кризата. Те не са само цел –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 Благодаря ви, че ме поправихте. Никой не е безгрешен. Да, става дума за компетентните румънски власти. Съгласно член 7, алинея 2 от акта за провеждане на общи и преки избори за членове на Европейски парламент, Както и съгласно член 4 алинея 1 от правилника, установявам освобождаването на тези мандати с действие от 19 декември 2008 година. Румънските власти също ме уведомиха, че с действие от 22 декември 2008 година Членове на Европейския парламент стават господин Адриан Маноле вместо госпожа Анастазе, господин Йозиф Матула вместо госпожа Яко Прици, господин Калин Каталин Хирита вместо госпожа Попа, господин Александро Назаре вместо господин Филип и господин Даниел Петро Фунерио вместо господин Опрея. Поздравявам новите колеги. Компетентните финландски власти ми съобщиха, че госпожа Ева Рита Ситонен е избрана за член на Европейския парламент на мястото на госпожа Калпи с действие от 1 януари 2009 година. Съгласно член 3 алинея 2 от правилника, новите членове, докато техните мандати все още не са е, преминали през проверка и е, докато не е констатирано обжалване на е, този мандат, имат е, право да е, участват пълноправно в заседанията на парламента и неговите органи, при условие, че са подали писмена декларация за това, че не заемат длъжност, която да е несъвместима с мандата на член на Европейския парламент. По предложение на групата на НП ЕД, е господин Робърт Аткинс вече не е член на Комисията за транспорта. Председателския съвет на заседание от 8 януари 2009 година, съгласно член 42 от регламент номер 45-2001 година на Европейския парламент и на съвета и веднага след съвещанията на Комисията по граждански свободи и правосъдие и вътрешни работи, е, се съгласи с назначаването на господин Хустингс за европейски пълномощник по защитата на данните, както и е, с назначаването на господин Джовани Ботарели за заместник пълномощник по въпросите на защитата на данните. И така, почти приключвам вече с съобщенията. Съобщавам ви също времено, че заедно с председателя на съвета в среда на 14 януари, съгласно член 68 от правилника, Шест от нашите процедури по съвместно взимане на решение е, вече приключиха с, с съответните правни актове и аз съм ги подписал. И така, скъпи колеги, е, ще намерите в протокола от днешното заседание и актовете, за които става дума. Окончателният проект за дневен ред, така както той бе прият на председателски съвет на заседанието му на 8 януари, е пред вас. Той ви е раздаден съгласно член 130 и 131. За днес без разисквания е, доклада на е, госпожа Андрикиене, е, която днес не може да присъства на заседанието, ще бъде гласуван в среда. Като във връзка с конфликта в Газа има предложение, което сега ще ви бъде съобщено от господин Канбендит. Скъпи колеги, ситуацията в Газа е позната на всички. Естествено, е ние да обсъждаме този въпрос в парламента. Ние обаче настояваме съвета за сигурност да вземе позиция. Настояваме Европейският съюз